Good morning. We will... Добро утро. <laughs> Ще продължиме нашата работа. С приемане на дневния ред. И ако сте съгласни, можем да приемем дневния ред. Така че минаваме към втората точка от дневния ред. Втората, почта. Втората точка от дневния ред ще ни бъде представен междинния доклад по Европейската стратегия за борба с трафика на хора – Това заседание е съвместно, което ще проведем заедно с комисия Либе, господин Морайс, председател на тази комисия, е тук до мен. И смятаме, че наистина тази тема е много интересна и е важно днес да я обсъдим. Сред нас и е госпожа Василиадо, координатор за Европейския съюз по въпросите за борба с трафика на хора. Тя координира политиките на европейските институции, агенциите, на държавите членки и по повод на 18 октомври, Европейски ден за борба с трафика на хора, комисията а, изготви този междинен доклад е, който ще ни бъде представен от госпожа Василядио. Благодаря и, че е тук сред нас днес. Но нека да дам първо думата на председателя на комисията а, е, за свободите. Um, Благодаря. Благодаря за организирането на това съвместно заседание. Сътрудничеството а, по тези важни теми, например трафикът на хора, е много важно. Това не е нова тема. И нашата работа по нея започна и по време на последният мандат с приемането на директивата за борба с трафика и превенцията спрямо трафика на хора. Това е първата директива по материално наказателно право след влизането в сила на Лисабонския договор. И а, Както знаят и другите колеги от комисията Либе, имахме директива, която е ключов елемент в стратегията на Европейския съюз за борба с трафика на хора. Това е също и ключов елемент от световната борба с трафика на хора, защото това е невероятно сериозна форма на престъпление, където се нарушават фундаментални права. И от страна на комисията Либе аз приветствам също госпожа Василиадо. Тя вече работи много усилено по тази тема. Благодаря и за свършената работа. И така както беше казала и през изминалите няколко дни, като че ли се увеличава това робство в някои държави членки. Така че сега ви дам отново думата вие да представите госпожа Василиадо? Или искате аз да я представя? Okay. Sorry, да. Аз тук съм изключително любезен с комисията по женските въпроси, но сега а, нека да ви представя а, координатора за борбата с трафика на хора към ОНЕ, госпожа Василиадо. А, 20 минути имате. Thank you very much. Uh, thank you to uh, the honorable members of the Благодаря, благодаря на членовете на Европейският парламент за това, че ми давате възможност да ви представя това, което сме постигнали в нашата политика. Трябва да кажем, че Европейския парламент е, винаги е бил а, постоянен а, съюзник на нашата работа и наистина постигнахме много амбициозна рамка на политическо ниво заедно. Най-вече с вас по съвместното законодателство, свързано с директивите. А сега вече имаме нова комисия. Председателят Юнкер също има този въпрос като приоритет. И благодаря също тук на нашите председатели за това, че слагате пак акцента върху пропата с трафика на хора. И сега, Европейският съюз наистина признава ам, това престъпление като е, сериозно нарушение на човешките права, първо, и второ, като много сериозна форма на организирана престъпност. И просто искам да ви кажа, че това е единствената форма на организирана престъпност, която е, изрично е заличена в Европейската харта на основните права. Когато говорим за борба с е, трафика, ние всъщност говорим конкретно за, европейск... за фундаментални права. Така че това е най-правилното място да говорим по този въпрос. Този трафик е транснационален феномен, транснационално явление и да отделните държави членки не могат да се борят сами. Също искам да благодаря на всяка една от държавите членки за това, че работят заедно на европейско ниво. Работим мултидисциплинарно, трябва да сме много проактивни на всички нива. Така както вече сме го казвали, ще ви кажа пак това, което сме, напо... сме направили през изминалите две години до 18 октомври, 18 октомври, който е Европейския ден за борба с трафика на хора. Нека да напомним, че докато говорим, хиляди евентуално хора са а, роби и са принуждавани да извършват някакви услуги против волята си. Аз често се срещам с такива хора, които са достатъчно щастливи, достатъчно късметливи, да са идентифицирани и съответно да са приютени в различни центрове. Но това е само върха на айсберга. Те разказват потрясаващи истории. Това не е нещо, което се случва някъде си там и засяга няколко души. А, това също би било много сериозно, но това засяга много хора. Между 2010 и 2012 30 а, почти 3500 души, мъже, жени, деца, са регистрирани като жертви на трафик в Европейския съюз. Това означава, че поне този брой хора, тези хора страдат от един щупен, така да се каже, прекършен живот, прекършени семейства, прекършено бъдеще. Ние не знаем много за тези хора. Трябва, трябва да създадем повече информация. Тези хора, може би, правят нашите дрехи, а, да, насилвани са да предлагат сексуални услуги, може би приготвят хляба ни сутрин в хлебарниците. Много от тях са, за съжаление, е, предлаг... са насилвани да предлагат сексуални услуги. Много от тях са заключени в дадени къщи да предоставят е, домашни е, услуги, като домашни прислужници. Някои от тях работят на полето. Така че ние също участваме, като използваме техните услуги. 80% от жертвите са жени, 70% са са мъже и 16% са деца. Особено момичета. 69% 69% е с, а, са използвани за сексуални цели. И 89% от тях са жени и момичета. Има също огромен брой деца, които се, е, които се използват сексуално. Това, е, това са регистрираните жертви, т.е. късметлиите, така да се каже, които сме разкрили. За използване за труд имам в 90% е, разкритие и 71% от тях са мъже и момчета. И две трети от жертвите, около 65%, идват от страни в Европейския съюз. т.е. основно от Румъния, България, Холандия, Унгария и Полша. Останалите жертви идват от Нигерия, Бразилия, Китай, Виетнам и Русия. Повечето от тези престъпници, както и жертвите, са европейски граждани. Защо го подчертавам? Защото трябва да имаме яснота, когато работим по този въпрос. Много често това, този трафик всъщност има две страни. Вярно и е, има международни закони и така нататък, обявяват се дефиниции и така нататък, но реалността е много сложна. Понякога хората, които са биват трафикирани в Европейския съюз, стават жертви на трафика, но не всичките жертви са стартирали като жертви не това им е била целта, разбира се. Е, знаем, че в световни техните доклади, много често се забелязва същата тенденция, а именно подобен тип данни, които се представят. Много тъжно, но и много насърчаващо, защото а, в зависимост от това как анализираме данните, ако го направим правилно, сме на правия път. Също искам да привлека вниманието ви и да кажа да не говорим само за цифри, защото тук става въпрос за истински реални хора, реален живот. А, така че вярно е, имаме нужда от данни, но трябва да помислим и за техни... от данни, но имаме нужда и да помислим за техният е, опит за живота на тези хора. Трябва да се сръточим върху превенцията, помагане на жертвите и наказване на престъпниците. А трябва да имаме а, уточнение по полове и също така да обърнем внимание на децата. Защото много е лесно да нас да кажа, че като координатор аз препоръчам този подход. Не, това е правно задължение, превенция, защита на детските права, даване на повече информация. Това са задължителни каже за държавите членки. Вече председателят каза, че това е по член 20 от директивата. Това е и моята работа аз имам за цел да координирам и създавам повече сътрудничество. Така че от гледна точка законодателство имаме много амбициозна правна рамка, която се предполага, че трябва да се приложи че трябва да се е приложила вече от държавите членки на 6 април 2013. Но до сега само 25 държави членки са информирали официално комисията, че са транспонирали напълно директивата. Германия, Белгия, очакват се още. И на този етап просто анализираме информацията от държавите членки и няма да се поколебаем да предприемем всички нужни мерки, за да осигурим транспонирането. Но също така имаме и рамка, политическа рамка, която да отразява директивата и това е Европейската стратегия. Ще ви представя сега междинният доклад. По тази стратегия Имаме много амбициозни цели, много а, ясни, съгласувани, логични. Много заинтересовани страни участваха и работят по тази стратегия. Именно за това тази стратегия беше приветствана както от парламента, също така и в заключението на съвета и от държавите членки. Дори гражданското общество а, приветства тази стратегия. Та е, докладът, междинният доклад, който беше представен, показва какво е постигнато до сега в сътрудничеството с държавите членки, с гражданското общество и с 8 европейски агенции и с много други служби на комисията. И с неевропейски държави също. Така че базираме се на това, което сме постигнали. Много сме горди, защото а, имаме добри резултати, то на време в повечето държави. Тоест, изпълнихме това, което бяхме обещали да направим. Някои акценти, например, продължаване на работата на Европейската мрежа за докладване по подобни механизми. Подсилихме тази мрежа, наистина работим като такава мрежа. Европейските държави с комисията работят в тясно сътрудничество. Снадохме една платформа на европейското гражданско общество с над 100 НПО-та, работещи по въпросите на трафика на хора. И по този начин успяваме да споделим с НПО-тата какво се прави на тяхно ниво, помежду тях. И то е, свършеното да се разпространява като информация в Европейския съюз, но също така и да се учим от тези НПО-та, как да работим и е, да ги разбираме по-добре и да разбираме повече от техният опит. Така че сме много горди, че го направихме. Стартирахме една електронна платформа, защото не можем винаги да се срещаме физически, но с тази електронна платформа успяваме да споделяме информация, опит, е, е, доклади и да докладваме на европейско ниво. Също публикувахме много насоки, наръчници, нещо, което държавите членки искаха от нас, относно идентификация на жертвите, правата на жертвите, как попечителството на тези деца. И се опитваме да учим още, така че започнахме също и различни проучвания за превенцията, за уязвимите групи, за равенството между половете и така нататък. Това, което направихме, също доклада Евростат, който вече споменах, ако имате въпроси по доклада, ще го направя с удоволствие. Междинният доклад по стратегията и третият елемент от този пакет, ако можем така да го наречем, е втория доклад за прилагане на директивата за временните а, м, документи за пребиваване на неевропейски граждани, които са били жертва на трафик на хора. По този начин се мотивират жертвите да сътрудничат с нас за борба с трафикантите, а също така и а, да дадем някаква правна рамка на тези хора. Защото Иначе директивата не се използва напълно от държавите членки. И тук мога да ви дам данни, ако искате. А сега нека да се спра на няколко различни области. Първо, децата. Съсредоточихме се особено на, на децата, защото те са много уязвима категория, жертви. Тук имаме резултати, че тези деца а, са забъркани в един безкрайен. Те са трафикирани, после пак и пак и пак. А, и се свързахме с Агенцията за основните права. И публикувахме една, ам, един ръчник, където да се говори как да се осъществява попечителство върху децата. Също имахме големи проекти, свързани с борбата с трафика на деца. Някой ще каже, че те са само 16% тези жертви, но те, те са много важна група, много язвима и за това трябва да ги защитим по-добре. Също трябва да работим за, за, за да функционира по-добре системата за защита на децата. Комисията в момента работи по комунике за даване на насоки за интегрирана система за защита на децата, нещо, което ще бъде прието през 2015. Също нека да се спра на равенството между половете. Не защото съм тук пред комисията по въпросите за жените, защото защото винаги го прави, защото директивата е много ясна за това, че трябва да имаме такъв подход спрямо половете при трафика на хора. И че по този начин по-добре ще разберем трафика като явление свързано с половете. Обръщам се и към вашата комисия. Подобен диалог имахме и в ООН. Трафикът на жени и на момичета е нарушение също на човешките права, но също така и на правата на пола. Много често а, те се използват за сексуална експлоатация, също насилвани са десежения и е, това насилие а, срещу жените има и такава форма. Така че това насилие участва във всеки един етап от трафика на жените. Те са уязвима група, те имат нужда от специална подкрепа, специална помощ. И също това, което мога да, да кажа, първата, първата употреба, така да се каже, е, първият тип експлоатация на жените е, е сексуалната. Разбира се, а, било то на прозорци, било на витрини, в бордели, в барове, порнография на улицата, ескортни услуги, компаньонки и а, всякакви други подобни форми. Така че това, което правото казва, на, както и Европол, е, че има много ясни тенденции между пазара на проституцията, трафика на жени и организираната престъпност. Ние ние не казваме, че трафика на хора и проституцията са едно и също нещо, но проституцията е сектор, който набира хора и съответно те идват от трафика на хора. Казвам го, защото Европейския парламент има резолюция за проституцията, приета през май 2014 признаваме препоръките там, признаваме доклада и правим всичко възможно да спазваме вашите препоръки. Така че докладът беше относно трафикът и сексуалната експлоатация, но докладът също говори за проституция. Защото сексуалната а, експлоатация е престъпление на европейско ниво. Ние можем да имаме европейски права, правила в това отношение по член 73. Но нямаме европейско законодателство по проституцията. Дефиницията на трафика по директивата от 2011 година включва експлоатацията е, и свързана с проституция. Но ние нямаме компетенции на европейско ниво относно законодателство за проституция. Когато говоря тук за проституция, говоря по-скоро за престъплението за трафик с цел сексуална експлоатация а не за самата проституция. А когато говорим за половете, също искам да подчертая, че говорим и за момчета и а, мъже, които също са подложени на различни експлуатации, най-вече в трудовата област. Тези хора имат нужда от жилище, от обежище, да бъдат подкрепени, да бъдат защитени, да почувстват, че са способни да се обърнат към властите. Когато говорим за трудова експлуатация, експлоатация, пак се съсредоточаваме най-вече на конкретни форми. Но трябва да а, формираме повече проекти и сега разглеждаме различни конкретни случаи от правото, правовата практика и се опитваме да разберем по-добре явлението, защото факта, че хората не са идентифицирани, не означава, че това не се случва. Няма да влизам в други детайли, но нека просто да ви напомня, че има хора, които също така са а, принудени да работят в домовете. А, трафикират се за органи, за донори на органи, а, за насилствени бракове, ужасяващи неща. Така че това, за което говорим тук, е купуването и продаването на хора и услугите, с които се свързват а, този трафик. Това е най-голямото престъпление. И всички казваме, че да, хората са бедни заради... А, хората са уязвими, защото са бедни и така нататък, и защото има конфликти. Не е само това. Две трети от световното население живее в бедност и най-вероятно този, тази бройка ще се увеличава. Но трафикът се случва по две основни причини. Защото има голяма печалба и защото има търсене. Без търсене няма да има трафик. Е, конфликти пак ще има, неравенство ще има, бедност ще има, но няма да има трафик. И това се признава и от Европол, и от СОКТА, 2013, там където се казва, че увеличаването, търсенето се увеличава всъщност. Зад всяка жертва има извършител и някой, който иска такава услуга. И тук говорим за 1500 милиарда евро печалба от а, използването на, на, човешка, на човешки труд а, незаконно в световен мащаб. Тези 150 милиарда е за трафикантите, но има също така и права, свързани с... Има пари, печалба, за законният сектор, който участва тайничко и в незаконния и обратното, за незаконния, който участва тайничко в закони. Ами, погледнете се за домашните прислужници. Какво правим? Пестим пари. И за всички тези хора си има потребители. Има европейски граждани, които се възползват от а, жертвите на трафика и техните услуги. Повечето от времето тези хора се набират онлайн. Тенденциите се променят, но Европол ни казва, че интернет днес играе ключова роля в трафика. Няма да влизам в детайли, но искам само да кажа, че експертите по трафика трябва да се трудничат а, с експертите по киберсигурността. И комисията сега изготвя един доклад, който ще се публикува през 2015 за връзката между интернет и он, онлайн набирането. Да, остава ми една минута. Това ми е алармата. Относно изтърсенето. Аз няма тук да казвам, трябва да намалим търсенето. Директивата е ясна. Държавите членки трябва, длъжни са да предприемат действия, за да намалят всички видове търсения на евентуални услуги от трафик. Държавите членки са задължени или поне да помислят как да а, информират хората, които евентуално ще са потребители, че ползват услугите на а, жертва на трафик. И а, искаме дали, чудим се дали трябва да криминализираме престъпление. Едва ли не, Искаме хората тук да си помислят дали знаем за други типове престъпления, където а, има някой, който, примерно, с пълното съзнание, че участва в престъпление, го прави, но знае, че няма да получи наказание. Директивата за работодателите от 2009 говори за наказания които наемат, потре... наемат граждани от трети държави, които... за които знаят, че са жертви на трафик. Но представете се, ако вие, примерно, сте един работодател и знаете, че наемате жертва на трафик на хора, и, но ако тази жертва е от трети държави, значи ще бъдете санкциониран. Обаче, ако са от Европейския съюз жертвите ви, няма да сте санкциониран. Не можем да продължаваме така. Трябва да работим повече с, с НПО-тата, с обществения сектор и с гражданското общество. Работихме също много и по външното измерение на трафика. Изградихме много партньорства с неевропейски държави. Имаме един документ базиран на действия и във втория доклад за прилагането имаме приоритетни държави, например Украина, Албания, Бразилия, е, страните от източното партньорство и комисията координира тази работа заедно с външната служба и мобилизираме делегациите си да работят в тази насока. Още една страница. И какво друго ще направим? Работим по превенцията, по сигурността и по защита на жертвите партньорства на различни нива, нямах време да вляза в детайли. Можете да очаквате от комисията три следващи доклади. Доклада за транспонирането на директивата, това е стандартна практика. Доклада за тенденциите, това е нещо ново. И за ситуацията на трафика на хора в държавите членки по член 20 който в момента до някъде ви, разгръщам. Държавите членки трябва да представят информацията по държави. Ще се изгради доклад на европейско ниво, който ще се представи на комисията. И третия доклад е доклада, прословутият доклад по член 23 за криминализирането на тези, които а, напълно съзнателно използват а, жертвите на трафика. Дами и господа, членове на Комисията на жените. Разполагаме с законодателство, можем да приемаме нови закони, разполагаме с политика, прилагаме и разполагаме и с средствата, които са насочени към изпълнение на политиките. Също време обаче имаме все още много жертви. Защо? Защото не се прилага рамката. И докато не направиме всичко възможно тази рамка да бъде наистина приложена и осъществена, ние просто се проваляме и проваляме живота на всяка потенциална жертва говориме за премахването. А за какво друго да говориме? Защото всичко друго би било обида за жертвата. Да кажем само по-малко трафик. Не. Затова може би седиме тук и е, си говориме спокойно за тези неща. През това време хора изчезват, хора биват убивани, хора е, биват е, е, заплашвани. Така че крайно време е да предприемеме мерки. Благодаря, госпожо Василядо. Благодаря ви за това представене в, пред нашите две комисии. Много важни факти изложихте пред нас много полезни за нашата комисия. Благодаря за извършеното от вас. А сега ще открия дискусията. Доста колеги изявиха желание да се изкажат. Не повече от две минути на изказване, обаче, колеги. Госпожа. Благодаря много се радвам, че сте сред нас. Надявам се, че ще имам възможност да а, се срещна с вас и в бъдеще. Имам два въпроса към вас. Първо, стратегията на комисията признава различните аспекти в трафика на хора и това, че мъжете и жените са засегнати по различен начин. Статистиките показват увеличаване на сексуално експлуатираните деца, и е, подтикване към е, проституция. Проучвания по тази тема са правени от Европол и от е, комисията. Какви са намеренията Какви мерки ще предприеме комисията в тази насока? Втория въпрос, този доклад, междинен доклад, се споменава за изследване на ефективността на, на превентивните мерки. През първото 6 месече на 2015 година ще бъде представена тази стратегия. Бихте ли ни я представили по-подробно? Благодаря много. Сибел. Благодаря. Първо подкрепям изцяло казането е от вас, т.е. разликите между а, не, незаконна търговия и трафик. И включително а, това, че понякога използваме едни и същи термини, за да описваме различни явления. Колкото до различните форми на трафик и различните области, това дали става дума за проституция или друга е, форма на експлоатация, питам се, какво точно правят държавите членки? Дали те наистина са поели ангажимента да се борят срещу поне някои форми на трафик. Защото в крайна сметка всички знаем. Е, вие споменахте, примерно, б, е, б, хлебаря, ма може би, може би нашия хлебар е, е жертва на трафик, но неговия работодател би трябвало да знае това. Така че нека не забравяме, че някои извличат печалба от а, трафика. А, те може би дори плащат на трафикантите, за да се възползват от това. Така че те най-вероятно знаят за какво става дума, те а, получават а, печалби, но поне моето впечатление е, че държавите членки не предприемат никакви мерки за борба с а, трафик или с а, проституцията като цяло. Какво е вашето чувство? Колко ефективно действат държавите членки е, в борбата срещу трафинка и има ли различни е, така, разлики в Европа? Господин Благодаря за това а, служение, Бих искала да задам два въпроса. Първо, какъв процент от тези млади момчета и момичета са отвличени? И а, колко процента а, са се е, само предложили с до известна дума? Тоест, като казвам, са е, тра, така законно някак си попаднали в трафика, това значи, че това е с понякога с участието на родителите и така нататък. Защо се случва така? Е, мисля, че това, това беше така духа на въпроса, който исках да ви задам. Мадам Бимбер. Господа Бимберг. Благодаря. Благодаря ви е, много за този интересен доклад. Два въпроса имам към вас. Първият е в каква степен незаконната иммиграция оказва влияние. В Швеция, моята страна, полицията и гранично-контролните служби не нямат право да проверяват самоличността на лицата и това а, улеснява трафикантите. В а, доклада се говори за експлоатация. А, бих искала да знам в Западна Европа доколко е разпространено това явление. Днес в Швеция се установява, а, че просенето е широко разпространено и се увеличава. Предприемат ли се и ще бъдат ли предприяти мерки за намаляването на това явление? Благодаря. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βασιλιάδου, να σας ευχαριστήσω. Госпожо председател, благодаря госпожо Василиадо за подробното описание на положението. Вярно, че ние не разполагаме и не разполагахме с достатъчно цифри и факти. Моя коментар е следния. Много хора участват в трафика на а, хора, защото има и търсене и предлагане. Но, примерно, доктор, на доктор а, е, има нужда от орган, който да присъди на някого. И получава този орган по незаконен път. Така че трябва трябва да, да, да подсигуриме, че всички операции, които се осъществяват, се осъществяват законно, защото трафика на органи е, е много голям, така много широкомащабен в Европа. Така че държавите членки трябва да организират кампании за информиране на обществеността и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 разпространяват, да се разпространява тази информация, хората да знаят за този трафик, да имаш и е, така подробна информация, да има и трансгранично сътрудничество, защото трафика не става в рамките на едни граници. И включително да има и по-тясно сътрудничество между нашите комисии. Госпожа Моргано. Грация. Eh, le drammatiche cifre che... Е, благодаря много. Много са драматични е, цифрите, които бяха е, споделени тук. Това показва, че Европейския съюз, държавите членки трябва максимално бързо да въведат съответните правни рамки. С участието на НПО, които ежедневно работят за да намалят страданията на жертвите. Това са живи хора, а не само цифри. Така че, драги колеги, смятам, че в нашите страни, около гарите, в бедните квартали, трябва да разберем кой се полага грижи за тези жертви. Отново повтарям, това са човешки същества, изпаднали в а, ужасна ситуация, в нова форма на робство, а, жертви на тр... световен трафик и а, престъпна дейност. А, трябва да се действа върху печалбите на а, тези престъпници. А, огромна част от жертвите са деца и както това беше подчертано, тези деца се продават а, за около 40 000 евро. А, трафика на хора е един доста, но доста сложно явление. А, използва се като а, предмет на консумация. Трябва а, да се работи а, активно срещу тази дейност, за да не се накърняват правата на децата и в порнографията, и в явлението, което наблюдаваме с сурогатните майки. Има резолюция на парламент от февруари месец, в която се посочват мерките в тази посока. В заключение искам да кажа, че трябва да се осигури, да се запази помощта, финансовата помощ към тези НПО-та, които работят в тази посока. Председателката 8 души все още желаят да се изкажат. Закривам за сега този списък госпожа Спинели. Грация, сеньора. Благодаря, госпожо. Благодаря много, госпожо Василиадо, за това отлично представяне на доклада. И искам да споделя с вас едно сериозно мое притеснение. Европейската директива не е все още транспонирана в държавата, която познавам най-добре, именно Италия беше извършвано проучване а, именно по този а, факт, а, че не всички европейски директиви са транспонирани подходящо в а, Италия. И по отношение на уязвимите групи, лица а, не, няма национална програма а, в а, страната. Три месеца след като тази директива е влязла в сила. В Италия все още има сир, сериозен правен вакуум, което е опасност за жертвите и не дава възможност да се борим ефективно, за да ги закриляме. Имам въпрос. Какво мислите вие по това? Благодаря,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 danas, a oko sixty njih dolazi iz zemalja Europske unije. Dakle, riječ je o modernom obliku ropstva, o kriminalnoj aktivnosti, ali očigledno i za neke riječ je o vrlo unosnom globalnom poduzetništvu. Naravno da tu ponovo skrećem pažnju na djecu koja su najosjetljiviji dio društva o kojima moramo voditi posebno računa. Osim spomenute seksualne eksploatacije i prisilnog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 se očigledno jako raširila, neki je zovu i baby market, a ona je upotpunjena i reproduktivnim turizmom. Zbog toga bi me zanimalo što Europska unija i koje inicijative planira poduzeti kako bi se uspješno borili protiv trgovanja ljudima koje je usmjereno u reproduktivne svrhe.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 Господин Юрек, благодаря много. Благодаря, госпожо Василядо, за това интересно изложение, за този ясен и прозрачен доклад. Полша също се сблъсква с подобни проблеми. Според нашата полиция, а, границата между проституция, педофилия, порнография а, а, е доста пропусклива. Това са различни престъпни форми, но общо взето едни и същи лица са експлуатирани в трите сфери. Е, бих искал да знам как стоят въпросите с криминализирането на е, тази е, дейност а, и как да се борим срещу търсенето. За това са необходими различни видове дейности. Имам предвид проституцията в северните държави, Швеция по- конкретно. Във Франция, например, се обсъжда криминализирането на търсенето на потребителите на такива услуги. Защото така се нарушават основни човешки права, като се плаща за това. Не да се прекрати, преустанови, забрани тази дейност, защото тогава такава дейност незаконно ще бъде факт, а да се криминализира самото потребление на тази услуга. Благодаря. Следващият оратор, господин Ой. Яздовски. Благодаря ви. Аз също благодаря на госпожа Василиадо за нейния доклад. Имам следния въпрос. Вие споменахте едно конкретно явление. Принудителна дейност на територия на Европейския съюз в условия на рабство. Това се отнася до европейски граждани и най-вече Централна Европа, Румъния по-конкретно. Какви са вашите предложения и препоръки в тази насока? Вие подчертахте, че за съжаление директивата не обхваща дейността на работодатели, които използват жертви на трафик на хора от държави членки. А според директивата си има предвид само граждани на трети държави. Смятате ли, че трябва да се ревизира тази директива, така че да бъдат обхванати и тези групи хора? да се вземат предвид и граждани на държави членки. Аз знам за случаи на граждани от Холандия или от Италия. Има и други примери, с които не съм запознат. Доколко Европейския съюз би могъл да бъде по-активен, какви конкретни мерки можем да предприемем в тази насока? Благодаря ви. Благодаря много, госпожа Марина. Марина. Благодаря. Благодаря, госпожо Василиадо, за вашето представене, за вашия доклад. Имам конкретни въпроси. Бих искала да знам какво предприема Европейската комисия а, за да се бори с търсенето на сексуални услуги. А, втори въпрос, тъй като има връзка между проституцията и трафика на хора, има много такива примери и за това питам какви са намеренията на комисията в тази насока. Благодаря ви. Следващият урад. Thank you. Um... Actually, it was that last point. Благодаря. Аз искам да се спра на нещо, което не беше засегнато от а, другите. Вие наистина ни сложихте много ясен и точен доклад и ни дадахте много информация. Вие споменахте обаче проституцията, а, сексуалната експлоатация и равнопоставеността на половете. Вие споменахте, че 65% от тези, които са жертви на трафик, са в Европейския съюз и от Европейския съюз. Вие също какво правиме ние на европейско равнище, в крайна сметка, и разполагаме с една добра платформа, една добра база. Вашият доклад, други доклади, разполагаме с много подробна информация, разполагаме с инструменти, така че трябва по някакъв начин да се намали е, търсенето. Как, как бихме могли, какви мерки бихме могли да предприемеме, за да постигнем това? Благодаря, госпожо Хонебол. И сега давам думата на госпожа Мейер. Благодаря много, госпожо председател. Многократно съм повдигала този въпрос. Наистина има фактор, който благоприятства тази дейност, а именно, че са от Ворени границите и доколко това допринася за дейността на трафикантите. Сега ще дам думата на нашия гост, на госпожа Василиадо, за да отговори на всички тези въпроси. Знам, че това е доста трудна задача, но много ви моля да се вместите в рамките на 5 минути, защото имаме още една важна тема. Ако не успеете да отговорите днес е, е, подробно на всички въпроси, които ви бяха зададени, ще имаме допълнително и други възможности да получим отговор от вас. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. Отново се връщам към началото а, на презентацията си, а именно благодаря ви за този интерес към въпроса и, и за мотивацията ви. Благодаря ви за много интересните въпроси. Не мога да гарантирам, че ще, отворя, ще отговоря на всички въпроси, надали ще имам и време. Няколко неща. Първо, превенцията. Да, статирахме проучване за превенцията, защото комисията даде милиони евро на различни заинтересовани страни да прави кампании за информираност и така нататък. Но не знаем всъщност какво наистина работи и какъв е резултат от нашата работа. Така че настартирахме такова проучване, за да видим а, как по-добре да използваме парите на накоплаците и се наде... да сме сигурни, че дейността, която вършим, наистина има конкретен ефект а, за защита на жертвите. Относно разликите между а, трафика на хора и а, контрабандата с хора, съгласна съм с вас. А, това, какво правят държавите членки? Държавите членки трябва да ги защитя тук, например, преди три години имаше много по-малко неща, които бяха свършени, защото нямахме стратегия, защото нямахме директива. Сега вече има много повече мобилизация, много повече информираност, но сме едва в началото на нашия път. Съгласна съм с това, защото директивата е много нов инструмент. Държавите започнаха да я прилагат от миналата година. А също те първо ще получим доклада от прилагането на директивата, също и европейският, първият европейски доклад за трафика следващата година. И там ще ни се каже много повече по въпроса, така че а, няма да кажа какво точно става в някои държави членки, но Държавите членки вече започнаха да представят доклади за национално ниво с цел да се напише европейския доклад следващите няколко месеца. Така че тогава ще мога да ви кажа повече по отделните тенденции в отделните държави членки. Също, тъй като тук някой от вас споменаха за гражданското общество, искам да кажа, че насърчаваме а, и изразяваме желание за сътрудничество с гражданското общество по директивата. Те ще ни представят своето становище, коментари, доклади за това, което се случва на ниво държави членки. Така че те ще ни дадат представа как държавите се, трябва да се прилагат по-добре. Е, и това ще бъде включено в европейските доклади. Също без значение дали става въпрос за деца или за възрастни, понятието съгласие на жертвата не съществува по европейските закони, особено когато говорим за деца. Даваме си сметка, че някой път трафикът се случва в една и съща, съща общност или дори в семейния кръг, в семейната среда. Това не означава обаче, че детето е съгласно или не. Просто трябва да гарантираме, че преследваме еднакво престъпниците, без значение какви са те. И да кажа още нещо. Например, добре, това семейство трафикира децата си. Добре, кой се възползва? Може би същото семейство. Но кой търси? Кой търси услугата? Ето това е въпроса. Примерно услугата е сексуална експлуатация. Кой подхранва системата? Кой подхранва системата за просене по улиците? Ако аз съм 5 годишни и а, прося по улиците, никой не ми, не ми задава въпроси, но само ми се дават пари. Добре, защо? Защо? Въпросът е, мисля, че повечето от децата по улиците, които сега просят, не са, не са там с майка си, напротив, с друга жена, която ги назирава. Много от тези деца са насилени да стоят на улицата и просят. Имаме голямо проучване по насилственото просене. Но данните са само за регистрирани жертви. А както вече ви казах, тези проценти са ниски работим за децата, точно защото там проблем е много голям. Трябва да работим повече в тая насока, относно трафика на органи. Благодаря за зададения въпрос. Вярно е. Много служители тук, много депутати казаха, не е вярно, че никой не знае за този трафик. Все някой знае. Било то доктор, било, било фармацевт, било някой друг. Просто някой се затваря очите. И нашата отговорност е да се създаде информираност. Именно за това трябва да сътрудничим с съответните партньори. Например, много от бизнес представителите сега са, носят съответната правна отговорност по член 5 от директивата за подобен трафик. Аз се обръщам към вас. Имаме законодателство, имаме директива която наказва а, работодателите, които използват представители от трети държави, които са жертви на трафик. Сега трябва да го направим и за европейските граждани. Това ще бъде в рамките на член 23, а и именно за съществуващото законодателство на държавите членки за наказване на тези, които използват жертвите на трафика. Това предложение ще се появи през 2016, доколкото знам. Според мен е това е скоро. Така че това е което правим. И също а, понякога а, хората си казват, а, че а, просто такива са нещата. Не е така. Това е заради търсенето и тези, това търсене и тези пари не идват само от а, черният сектор. На, на, понякога идват и от а, съвсем бяла економика. Просто се правят много пари когато говорим за търсене, да, както вече казах и според препоръките, стартирахме това проучване относно криминализация на тези, които съвсем умишлено, осъзнавайки какво правят, използват услугите на жертви на трафика на хора. И съответно ние ще подсилим предложението в зависимост от това, което установим. Не мога да ви давам повече детайли сега, но според правната рамка, която е много ясна, Европейската комисия може да даде компетенции за а, наказания, за наказване на, този, е, на това търсене. Както вече казахме, проституцията е много рисков сектор. Някой в немската полиция наскоро каза, че хората, които а, са идентифицирани в сексуалната експлоатация, всъщност са единствено занимаващи се с проституция. Относно непридружаваните малолетни и а, уязвими групи като деца, имаме нужда от система защита на децата тези деца да бъдат зачитани като такива. Това да им е статуса. Не от къде идват, каква е възрастта им или какво правят. Ако а, трябва да има нещо, което да бъде приоритет, а именно е, детството, факта, че те са деца. То там трябва да тръгнем. И накрая, разбира се, трябва да изградим връзка между а, политиките по иммиграция и убежище трябва да кажа, че голяма част от жертвите, които са идентифицирани, може би защото са поради факта, че са европейски граждани и други, са европейски граждани. Тоест, нямаме само въпрос, свързан с политика за иммиграция, която трябва да променим. Не, трябва просто да видим как защитаваме хората от статута на жертви. И а, трябва да проследим откъде идват парите парите във всичките им форми, във всичките сектори, да видим кой се възползва от тези печалби и откъде идва търсенето. От моят личен опит мога да ви кажа, че до никъде и няма да стигнем само с това. Трябва да изградим закони. Благодаря. Thank you, uh, Dr. Vasiliadou, and I think you... Благодаря, доктор Василио. Наистина, вашия доклад беше много всеобхватен, но разполагаме с много малко време. Целта на директивата беше да се създаде едно координационно звено между различните органи. Това наистина беше една много сложна, комплексна работа. Разбира се. Вие не можете да покриете и да всичко, но вие работите в едни много сложни и трудни а, условия. Аз лично, а и колегата, председател на а, комисията ФАМ ще направиме всичко възможно а, тази информация да достигне до най-много членове. Наистина тази сутрин не разполагахме с достатъчно време. Проблема е много а, сложен и а, аз лично смятам, че просто започнахме работа по тази тема предвид сложността. Разбира се, не можем да разполагаме с 5 часа, но наистина проблема е много сложен и най- най-вероятно този междинен доклад трябва да се разглежда в различните му форми, аспекти и се надявам да продължиме нашата дискусия. Благодаря. Сега бих, искала да, бих искал да се извина на следващата е, гостенка, госпожа Кристина Скантампунга. Ето я. Thank you. While you're coming, I'm just going to introduce this clear... Сега Наистина става дума за глобалния доклад. Бих искал да се а, е, извина на нашата гостенка. Може би така прекарахме прекалено много време по въпроса на координацията, но беше необходимо. Аз няма да ви е, така представен надълго. Може би просто да ни направите едно резюме на доклада, защото трафика е също един, а, една важна тема, която се разглежда и обсъжда в рамките на ОНЕ. Да кажем, а, може би да направите едно а, резюме и след това да отговорите набързо на няколко въпроси. Съжалявам, но сме така, не разполагаме с време. Благодаря. Вие първо бих искал да ви благодаря за възможността да взема думата пред вас. Аз и разполагам с един PowerPoint, който искам да ви го... Просто искам да ви го покажа. Той е много кратък. Е, бих искала също да кажа, че съм мал, се чувствам малко чужда тук, защото работя в ООН и така не, не, не познавам. Аз идвам от друга организация просто. Така че, вие говорите за трафик на е, човешки същества, а ние говорим за трафик на хора. Така че ще използвам тази дума службата на ООН за престъпност и наркотици е, излиза с е, доклади всяка година. Тази година доклада е в две части с първо глобалната и регионална перспектива и един доклад, в който са е, включени предимно цифрите за страните, които ние описваме в доклада. Те са 128. Виждате е, страните, които са включени в е, нашия доклад а страните, които не отговарят на нашите въпроси, на нашите въпросници, са обикновено едни и същи. Това са предимно африканските държави. Сега, на основата на анализ на данните сме стигнали до известни заключения. Жертви от 150 от 124 страни са били идентифицирани. също така сме а, така определили и открили, че а, е, има а, 510 а, потоци на трафик, т.е. поне по 5 души от една и съща страна, които участват в цялата система. Има също така и регионалните измерения на трафика. Единия е Близкия изток, Северна Америка и Западна и Централна Европа. Това са трите основни е, цели на трафика е, и също така има и изходните страни, които са предимно страните от Южна Америка, Африка и Юго-Источна Азия, но е, общото, общия знаменател между тези региони и страни е бедността. Става дума за един транс, едно транснационално престъпление, в което много често участват и близки. 34% от трафика се установява в рамките на една страна. 37% от трафика е трансгранично. Много често трафикантите са а, а, чужденци. Ако разгледаме също така а, на а, профила на престъпниците, можем да установим, че повече а, от е, тях са от държавите, в е, които са били е, съдени и осъдени. Разбира се, има и чуженци, които са от същия регион и чужденци, които не са от същия регион, които също са били осъдени в съответната страна. Сега, Сексуалната експлоатация е най-разпространената форма на експлоатация, която засяга жертвите на трафик. 53% от тях са жертви на това престъпление, 40% са жертви на насилствен труд и останалите на други форми на експлоатация. През последните години обаче се установява едно увеличение на процента на хора жертви на насилствен труд, макар и това да не е много разпространено в Европейския съюз, в други региони на света подобно престъпление е широко разпространено. Виждате тук процентите в червено. 53% за сексуалната експлоатация, 66% за Европа и Централна и Азия, а 26% в Източна Азия, Южна Азия и региона на Тихоокеански и Тихоокеанския регион. Там е, сексуалната експлоатация представлява 26% от е, хората жертви на трафик, докато насилствения насилственият труд е, над 60%. Предимно е, жертви на трафика са е, жените. 32% от е, жените много повече, отколкото при друг вид, друг вид престъпление. Що ако разгледаме жертвите 49% от тях са жени, ако прибавиме и е, момичетата под 18 е, годишна възраст, то получаваме е, цифрата 70% жертви е, които са жени и момичета, останалите са мъже и момчета. Повечето от тях е, са е, обект на трафик с цел сексуална експлоатация, но ако по принцип разгледаме целият процент на хора жертви на трафик, 35% от тях са жени, което означава, че на, на практика е, мъжете жертви на трафик са жертви на насилствен труд, докато при жените е, те са жертви и на сексуална експлоатация, и на е, насилствен труд. Виждате тук червен, червената крива, която показва броя на момчета и броя на а, малки момичета, т.е. на деца жертви на трафик. Тук също а, разликите по региони са доста а, значителни. Ако погледнете в Африка, на юг от Сахара, повече от 62% е, от жертвите са деца. Що се отнася до е, законодателството и е, наказателно-правните санкции, повече от 2 милиарда от е, е, жертвите на практика не са защитени. След приемането на конвенцията все още имаме 9 9 страни, които не, нямат никакво законодателство, 19% имат частично законодателство. Но ако е, изчислиме броя на, на, и, на населението, а, което живее в страни, които нямат законодателство или само е, частично е, законодателство, бройката е доста голяма. Все още има доста така разпространена е ненаказаността в различни региони. Виждате 26 са, са страните, в които е имало 10 осъдени, има други страни, в които на практика не е имало осъдени за подобно престъпление. Виждате тук и е, увеличаването на броя на разглежданите от съдилищата в различните страни казуси, мога да ви предоставя моето изказване на хартиен носител. Благодаря ви. Знам, че Обединените нации обсъждат и работят по този проблем вече от а, десетилетия. Сега а, колегите най-вероятно искат да зададат а, въпроси, свързани с изследванията, а, извършени от Обединените нации. Някой иска ли да зададе въпрос? Имате думата. Благодаря ви много, госпожо. А, Два въпроса имам към вас. Chcem се спита, че сте са подробнейши заоберали ай област. Въпросът е дали включвате и е, държавите, в които се трафик, кои, които биват отвличани а, деца и хора, за да работят като роби в различни промишлени отрасли и също така включвате ли или включили ли сте в вашите статистики децата войници? Може ли да задам аз един много очевиден относно сътрудничеството с координатора за борба с трафика. Докъде е стигнало това сътрудничество и има ли разлика в статистиките между Европейския съюз и на световно ниво? Считате ли, че сътрудничество върви добре или мислите, че може да се подобри това сътрудничество? Разбира се, ако, мож, ако не можете да ми отговорите, не се притеснявайте, може би въпросът е неуместен. Благодаря ви още веднъж, благодаря и на преводачите. Ако правилно разбирам, питате ме за този тип робства, едва ли не като децата войници, да, разгледали сме и този тип проблем. И имаме също и част от доклада посветена на този проблем. Голям брой деца войници, особено в африканските райони, в конфликтните зони. Тези деца са отвлечени от тези групировки. И е също другият аспект там, който е, че всъщност не се ограничават само децата за войници, но също и друга експлоатация, други форми, като сексуална експлоатация на тези деца. А, така че получихме информация и по тези въпроси ситуацията е много тежка. Относно а, робските типове практики, насилственият труд и други типове форми на трафик. Има много различни типове насилствен труд и робски практики. Не всички от тях могат да бъдат докладвани, тъй като законодателството е доста неясно в някои от държавите и съответно няма яснота какво е робство, дали е същото като трафика на хора, експлуатацията на тези хора, така че да, този тип практики съществуват. За съжаление. В някои от държавите те се наказват, други обаче не. Именно за това законодателството е много важно за нас. И само по този начин бихме могли да помогнем на запазване на правата на жертвите. Относно сътрудничеството с европейските антитрафик органи, много добра идея и вече наистина е, планирахме някои действия в тази насока, защото считам, така както и вие го казахте, че е важно да допълним европейската картина с общата. Вярно е, че нещата са различни в различните райони но има толкова трансрегионални елементи. И също, ако помислите за Европа и по-специално Западна Европа, ние открихме, че това е центъра, хъба, така да се каже, за е, много хора, именно над граждани на над 130 различни държави са идентифицирани като жертви на експлоатация тук, в този регион. И ние наистина работим едва ли не по същия въпрос, както и европейските органи. И имаме сходни заключения. Разбира се, има и неща, които са по-различни, а именно тук нашата информация може да се допълва и се надяваме да подсилим сътрудничеството си. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. Надявам се, че скоро пак ще можем да се видим с вас. Колеги, има ли нещо по точка разни? А ако няма, ще, а, ще закрия заседанието.